Bien, mes chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux. И така, уважаеми колеги, предлагам да започнем работа. Откривам заседанието. Първа точка. Вече сте се запознали с дневния ред. Съгласно на обявеното точка четвърта, която представлява мандата за тристранна среща за бюджета през 2013 година, се отлага за четвъртък, тъй като в тази седмица формата ни за срещи в комисията по бюджета е малко особена. Всъщност двете ни полудневни срещи ще се проведат днес след обед и в четвъртък след обед. От 14 часа започва среща на координаторите, след което комисията по бюджета ще проведе седанието си от 15 часа до 18.30 минути, но в друга зала ще сме на 6 етаж в сградата Йозеф Антал. А днес към 17 часа ще започнем с гласуването и ще приключим в 18 часа тази вечер с покана към колегите от Комисията по бюджетен контрол и техният съдокладчик господин Ривелини, за да изслушаме господин Ривелини и Инги Креслер, за да видим докъде са стигнали тежките преговори относно финансовия регламент. И така се обръщам се към Горн Ферм който взе участие в тристранна среща с, с съвета за Project Bonds, облигациите за проекти. Дали можем още сега да направим тази кратка информативна среща? Да, ще бъда кратък. Вчера проведахме първата тристранна среща, която премина успешно, според мен. Списък, предварителният списък с въпроси беше малко проблематичен. Най-вече желанието на съвета да разработи стратегия за излизане от идеята за проектни облигации, още дори да е започнат изпълнението на тази идея. Според мен това е провал. Тъй като сме в пилотна фаза, е ясно, че ако резултатът е добър, идеята ще се осъществи за постоянно, в противен случай не мисля, че ние трябва да кажем, че имаме от самото начало идея, която да увеличи убедителността на идеята сред пазарите. Съветът беше малко по-гъвкав, отколкото очаквахме. Обещаха, че ще потърсят нова формула. За съжаление, това означава, че по всяка вероятност ще трябва да се върнат на Корепер, за да получат мандат за промяната. Това означава, че имаме проблем с сроковете. Въпреки това, според мен ще бъде възможно да постигнем целта, т.е. да гласуваме на първо четене на 31 май. Освен това, имаше някои други въпроси. Не проявяват абсолютно никакъв интерес е, към по-широките политически становища, които се опитахме да вмъкнем вариантите свързани с по-амбициозни облигации, идеята за устойчивост, критерии, свързани с стратегията 2020, но това не е истинският проблем тъй като става дума повече за формулировка, отколкото инструмента като такъв. Така че моята оценка за сега е по-скоро благоприятна. Нещата се развиха по-добре, отколкото очаквах. И според мен имаме възможност да стигнем до решение на 31 май. Много добре, казва председателят. Благодаря, Горен. Междувременно в неделя се проведаха президентски избори във Франция.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 Така че е, трябва да има по-нататъчно развитие, тъй като сме в точката съобщения на председателя. Искам да ви информирам за трудностите, които изпитваме. Едва ли ще ви очуди. Очаквахме това да убедим другите две институции, по-конкретно съвета, да доведе до край общият анализ за изплащанията за кредит, бюджетните кредити за плащания. Знаете, че по време на тристранната среща, първата такава среща посветена на първа размяна на мнение по проекто бюджета за 2013 година. Датското председателство прие нашите предложения на съвместна среща на трите институции по тази тема. Предложението беше направено от мен от името на делегацията на парламента, от името на всички делегации на парламента, на помирителния комитет – по бюджета 2013 година, отчитайки несигурността, която изпитвахме до последния момент в преговорите относно точната сума на необходимите бюджетни кредити за плащания за 2011 година. И от самото начало, в, от началото на още от началото на 2012 година ние изпитваме несигурност относно каква ще бъде тази потребност. Това беше среща, следователно, която беше изключително необходима. Датското председателство по време на тази среща беше представено от министра на европейските въпроси и министра на финансите, който отговаря за проблемите на бюджета. Той не потвърди съгласието на председателството и ни каза, че на срещата пред... Euh, ще бъдат представени на политическо ниво. Междувременно Има проблеми с превода и с смесването на каналите. Има проблеми с няколко езика чешки, унгарски, полски, италиански. Къде е проблемът? Няма превод ли? My voice is disappearing. if, if you take one word out of two, maybe it's enough. значи, ако чуете на всеки две думи по една, ще ви стигне. Ще ви бъде достатъчно, казва председателя. биха ли ни казали техниците дали всичко работи? На чешки е по-добре, също въжи за унгарски, полски, италиански. Добре. И така, за да обобщя. Датското председателство направи крачка назад. Междувременно с координаторите предвиждахме две срещи. Първата на експертно ниво и по-нататък втора среща на политическо ниво с ръководителите на делегации на трите институции. Имайки предвид е, отношението на датското председателство, с координаторите е, решихме следното. Утре, 9 май, ще се проведе среща е, на двустранен характер между нашия докладчик и комисията – Когато казвам а, докладчика, докладчиците в сянка и заинтересованите лица от другите комисии са добре дошли. Надявам се, че ще успеем да постигнем напредък. Ние ще се стремим да проведем на 30 май среща, аз ще ръководя там делегацията на Комисията по бюджета. Комисаря Левандовски ще ръководи делегацията на Комисията. Ще видим кой ще представлява съвета. При всички случаи не виждам по какъв начин ще успее съветът въобще да не бъде представен. Ако не иска да се да изрази становище, няма да го изрази. Темата е и експертна, е, и от експертен, и от политически характер и смятам, че трябва да се постигне поне споразумение между парламента и комисията не е, само по сумата на кредитите за плащания, но по начините, по които ще изчисляваме потребностите и съществуващите варианти, е, за да избегнем недоразумения които ще осложнят ненужно преговорите по бюджета за 2012 година и края на 2011. Ето това е което исках да ви кажа по тази точка. Тъй като тази среща ще се проведе тази така наречена експертна среща, казвам експертна, но нашите докладчици ще бъдат представени там и те ще могат да ни представят нещата. Тази седмица графикът е малко необичаен. Що се отнася до езиците, и разбирам, че те са, че езиците са активни за всичко онова, което аз казвам. И ние ще е, одобрим протокола на среща на 29 марта. Сега ви предлагам, тъй като точка четвърта се отлага, да преминем към пета точка проекто коригиращ бюджет номер 2 2012 година, Фонда за солидарност Колегата Франческа Балцани има думата. proposta della Commissione nel corso di nostri precedenti incontri. Ora c'è una novità. Una... Още на последното си заседание разгледахме предложението на комисията. Междувременно обаче настъпиха промени. Получихме писмо от комисар Левандовски, което съдържа ново предложение за плащанията. Проблемът се състои в това, че въпросните 18 милиона не са били разчетени за извършване на плащанията по фонда Солидарност. Бе предвиден таван – за разходите за текущата година. Запитахме комисар Левандовски във връзка с това. Той каза, че ще вземе отношение. Комисарят винаги се опитва да поддържа плащанията на високо равнище. Това бе и една от най-трудните теми в преговорите за бюджета от тази година. Комисарят предложи изцяло да се преразгледа схемата за изпълнение по целия пакет. Става дума за програми в областта на енергетиката, на съживяването на економиката. По тези проекти трябва да се замразят 350 милиона тъй като проектите са с много сложна структура, се предвижда, че няма да има възможност изцяло да се освоят средствата по тях. Извинете, става дума за 503 милиона. До края на тази година те няма да бъдат изцяло освоени. Затова тези средства ще бъдат прехвърлени към фонд Солидарност и проекти за научно-изследователска дейност, по които евентуално до края на годината ще са необходими плащания. И така предложението на комисар Левандовски преследва две цели. Първо, да се реши проблемът с плащанията, който става доста по-критичен към края на годината обикновено. За целта трябва да се упражни контрол върху изпълнението на програмите, така че да могат да се прехвърлят средства от едни програми към други, например за проекти за научни изследвания. Благодаря ви, госпожо докладчик. Добрата новина е, че сме намерили някакъв извор, който ще ни позволи да финансираме средствата по фонда Солидарност за Лигурия и Тоскана в частност. А това се оказва и лоша новина, тъй като това показва, че една немаловажна част от средствата, които са предвидени да дойдат от европейския бюджет за плана за възстановяване след економическата криза на практика не са били освоени. И съответно трябва да си извадим полуките на процедурно равнище. По отношение на политиките за финансиране, може би също така и по отношение на политиките, които се прилагат в рамките на този план за възстановяване. Има ли коментари? Изглежда не, никой не иска думата. Така че припомням. Разбира се, в зависимост каква ще бъде позицията на съвета, по принцип се предполага, че срокът за предлагане на изменения ще бъде 24 май. Пак казвам, това трябва да се съгласува с календара на съвета. Това беше по точка 5. Преминаваме към точка 6. Господин Алфонси който трябва да изготви становище относно общата политика в областта на рибарството и който а, ще ни предложи една първа размяна мнения. Имате думата. Благодаря, господин председател. И така, от нас иска да изготвим становище относно насоката на общата политика в областта на рибарството от 2002 година. Както знаете, Европейския съюз се опитва да намери идеалния баланс между един ресурс, който постоянно намалява, и една дейност, която трябва да продължи да се развива и да гарантира равнища на ресурси, които да са съгласно възможностите на Съюза. През 2009 година беше изготвена зелена книга, която показа, че на този етап общата политика на Съюз в областта на рибарството не е съвместима с природните ресурси. Дори напротив, някои видове се оказаха силно застрашени от прекалено високите равнища на рибла в миналото. Комисията ни предложи да план основаващ на няколко приоритети. На първо място да се вземе предвид аспект екологична устойчивост. На второ място да се сложи край на една практика, която не веднъж е била критикувана. Става въпрос за изхвърлянето на различни видове, които се улавят по време на риболова. И на трето място, разбира се, става въпрос за свръхкапацитета на флотата в Европейския съюз. Това си оставя един значителен социален и економически проблем за целия съюз. И така като цяло предложенията, които прави комисията, са приемливи за нас. Всичко това се вписва в рамки на един фонд, който ако приемем предложенията на комисията ще се възлизат на около 6,68 милиарда евро. И предложението предвижда насърчаването на няколко основни приоритета, както казах, намаляване на изхвърлянията, един по-децентрализиран подход и също така въвеждана система за прехвърляемите риболовни концесии. И също така въвеждането на по-надежни научни информация, защото винаги има спорове и несъгласи относно научните данни и квотите за разрешен риболов. Предлагам в бъдеще да бъде представено по-подробно становище относно предложението на комисията, където да се отразят и притесненията свързани с а, дребните риболовни стопанства, защото има притеснение, че системата за прехвърляемите риболовни концесии може да навреди на цялата тази програма за регионално развитие на дребният риболов тя трябва да се вземе предвид в разработването на плановете за управление на крайбрежните региони. Трябва също така да се вземе предвид и инструментът на Тура 2000. Трябва да се гарантира максимално добро прилагане на тази програма на цялата територия на Съюза. Като цяло можем да кажем, че основните насоки на, тази, на, този, на това предложение са добри и можем да го подкрепим. Гъран Гьоран Ферм има думата. Благодаря. Аз ще направя много кратък а, коментар от името на госпожа Грилия, която не престана, не е сложила край на е, предизборната кампания във Франция. Като цяло тя е съгласна с предложението на господин Алфонсин иска да постави акцент върху значен... върху това, че рибните ресурси са обществено благо. Те са важни за Европа, но и за глобалната продоволствена сигурност. Трябва да вземем предвид не само рибното стопанство, но и аквакултурата, която ще има нужда от подкрепа и в бъдеще. Пределно е ясно е, че ние подкрепяме общата политика в областта на рибарство, чиято цел е да постигне устойчивост, нисък еко, ниско екологично въздействие, но и подкрепя за а, рибарските общности. Очевидно е, че трябва да видим колко, какви финансови средства са необходими за ефективното управление. Това ще изисква повече научни изследвания. Необходимо е да се работи по усъвършенстването и модернизирането на риболовните съдове. Трябва да се подобри и преработката на събирането на данни и така нататък. Становището ще се е, основава на доклада на комисията ШУР. Проблемът обаче е ясен. Имаме редица и изисквания, които са необходими за да се постигне устойчивост на опор и трябва да видим как ще се финансират, но ще се върнем на а, този въпрос. Това е в общи линии становището на госпожа Грелие. А, Карл Хагланд има думата. Благодаря. Съвсем накратко, много лесно е човек да се съгласи с това, което каза Франсуа. Мисля, че не бива да забравяме, че когато комисията започна реформата на опор, те подчертаха, че имаме нужда от радикална реформа, за да запазим е, рибният сектор. Е, много рядко се случва комисията да си признае, че сме се провалили някъде, има нужда от радикална реформа. Намираме се в ситуация, в която повечето рибни видове са подложени на свръхулов. Това не може да продължи. Ако искаме онези, които зависят от рибното стопанство, да имат сигурно бъдеще, е да предприемем един устойчив подход, Насочи към това колко да ловим в крайна сметка риболовът ще се увеличи, ако подходът е устойчив. В краткосрочен план е, имаме е, огромно предизвикателство. Ще трябва да ловим по-малко риба. Това е проблем, по който нашата комисия ще трябва да работи. Аз много се радвам, че съм един от докладчиците по реформата и като заместник председател на Комисията по рибно стопанство съм наясно с предизвикателствата. И има някои политики в сегашната е, опор, финансовите средства, за които могат да се пренасочат не съм сигурен, че имаме нужда от повече пари за цялата политика, но можем да използваме средствата по по-рационален начин, така че да повишим устойчивостта. Знам, че с докладчика мислим по един и същи начин, що се отнася до това. Очаквам комисията да излезе с ясно становище. Председателят, благодаря. Мисля, както беше казано докладчика и изказалите се, че по една подобна тема нашата комисия ще излезе с важен доклад. Не става дума за е, незначителни суми, става дума за почти милиард годишно. В миналото констатирахме, аз лично съм избран в юго-источна Франция, който е, е това е район, който обхваща и Атлантическото и Средиземното крайбрежие, където риболовът е различен бях поразен от това, че в миналото една част от помощите от общността бяха използвани за разрушаване на риболовните кораби, за да се намали капацитетът и заедно с това се субсидира придобиването на по-модерни кораби, за да се, уси... за да се повиши сигурността за екипажите. Никой не спори тук. Само, че това са кораби, е, чието улов се увеличава. И както каза докладчика, има много е, видове, както беше казано, които са застрашени. Е, това не е в ничи интерес, най-малко на рибарите. Европейската комисия следователно отправя новаторски предложения и разбирам, че министрите, отговарящи за рибното стопанство, имат различни становища в близо до Европейския съюз, понякога и в Европейския съюз има примери за страни, които прилагат политика, които прехвърлят отговорността върху рибарите и заедно с това успяват да постигнат обновяване на рибните запаси което е, е от полза, което благоприятства дребномащабния риболов, а не непременно индустриалния риболов. Така че има райони в Европа и е, другаде, където това е успяло. И мисля, че ние в бюджетната комисия носим особена отговорност не само да кажем ето това е най-добрият подход, комисията по рибно стопанство е тази, която трябва да го направи. Нашата отговорност е да кажем Внимавайте, ако ще харчим пари, нека те да послужат за изпълнение на целите на рибната политика и да не доведат до по-различни резултати. Така че, според мен, това е въпрос, който трябва да следим отблизо и много се радвам, че бюджетната комисия играе важна роля в разработването на тази политика. И така, благодаря на докладчика. Що се отнася до графика, след първата размяна на мнения, срокът за внасяне на изменение 29 май, приемането в комисията по бюджета на нашето становище – е 20 юни, имайки предвид, че Комисията по рибно стопанство е предвидила да приеме своя доклад по време на, 10, на заседание 10-11 юни е, с оглед да се гласува в пленарна зала. Преминаваме към седма точка. Европейската статистическа програма 2013-2017 година. Давам думата на господин Ян Епинг. Благодаря, господин председател. Комисията предложи регламент за създаването на Европейска статистическа програма, която да е насочена към изготвянето, разпространяването и публикуването на европейски статистически данни през 2013-2017 година. За тази програма са предвидени 299,4 милиона евро. Те са заделени за целия период на изпълнение на програмата. 2 милиона са покрити по, за периода 2014-2017 година. Европейската статистическа система е механизъм за партньорство между Европейския съюз и националните статистически органи, който бе изправен пред много предизвикателства през изминалите години, като се има предвид увеличаващата се потребност от европейски статистики и промяната в разработването на статистики поради бюджетните ограничения. Целта е Европейската статистическа система да е основният източник на висококачествени статистически данни в Европа. Преследват се три общи цели във всички действия. Първо, предоставянето на висококачествени статистически данни. Второ, въвеждането на ефективни методи за изготвянето и събирането на статистически данни. Трето, укрепване на партньорството между Европейската статистическа система на ниво Европейска статистическа система, за да се увеличи нейната ефективност. Комисията ще приеме годишни работни програми, в които ще са очертани целите и очакваните резултати. В своя текст аз съм взел предвид финансовата и економическа криза, която само влуши положението в статистическия сектор. Затова съм поставил акцента върху тези изменения, които поставят ударението върху добри, качествени статистически данни и въвеждането на добри механизми за надзор, с което да се избегнат нередностите и да се постигнат по-добри резултати. Днес всички сме наясно с това, че своевременното предоставяне на точни статистически данни е от особено голямо значение за системата на еврото. Нека ви припомня за политиката на сър Джон Копъртвейт, финансов министър на Хонг Конг до 1971 година. Сър Джон е разработил политика за економически растеж, която е нарекал положителна ненамеса. Благодарение на този негов подход, Хонг Конг се е превърнал в международен финансов център. През последните няколко десетилетия реалният размер на заплатите там се е увеличил с 50%, а значително е намаляла и бедността. Нещо, за което само можем да мечтаем. Една от основните мерки, на които е залагал моделът на сър Джон е било изго... неизготвянето на статистически данни. Да какво ни съветва всъщност той? Да не разчитаме на статистиката, за да осигурим економически растеж. Не знам дали европейските държавни и правителствени ръководители биха се съгласили с него. Ако изготвим система за съставане на добри статистически данни, поне ще знаем какво правим, било то за добро или за зло. De la commission des budgets à propos de sujets statistiques. C'est remarquable. Благодаря ви. А, също така отбразахме си как а, са се съчетали статистиките и економическия растеж в Хонг-Конг през 70-те години. А, Вярно, е, че економическият процес продължава да е много бърз, но за сметка на това има известни проблеми с а, а, свободата. Но виждам, че господин Гайер иска думата. Не мога да кажа нищо за политическия и економическия живот в Хонг-Конг, но в Германия е известен цитатът на Уинстън Чърчил. Не вярвай на нито една статистика, която не си фалшифицирал самият ти. Затова смятам, че програмата, за която си говорим днес тук, е много важна. Всички ние имаме опит. Имаме опит и тук в комисията ни, а именно с проблеми, свързани с статистически данни, които не са били изготвени надлежно. Споделям становището на докладчика, че Европейският съюз се нуждае от надежни статистически данни. Те ще дадат възможност за добро политическо планиране, ще ни дадат възможност им да осигурим доверие към политиките си. Много е важно, според мен, сътрудничеството трябва да се осигури независимост на статистическите органи, тъй като до този момент имаме лош опит именно с липсата на независимост. Не смятам обаче, че Докладът на господин Епинг трябва да се основава на съображенията за економии. Не съм съгласна с... съм съгласен, извинете, с този му подход. Знам, че неговата политическа група залага на економиите, но в тази област мисля, че трябва да се поставят добри основи за планиране на политическите действия. Ако искаме да ги планираме надлежно, не можем да изтъкваме съображението за економии. Аз като специалист по бюджетен контрол бих бил последния, който би се противопоставил срещу разумното разходване на ресурсите, но мисля, че в този случай не следва да се реализират економии. Благодаря думата има господин Стечин. Благодаря ви, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Аз съм докладчик в Сянка за моята политическа група. И мисля, че има много мъдри неща, които могат да се кажа за статистиките. Надявам се да не попаднем в графата лъжи, още по-големи лъжи и статистиката на Европейския парламент. Аз съм убеден, че основната цел на статистиката е да подкрепя контрола над прилагането на нашите политики и за целта имаме нужда от надежден материал, възоснова на който да постигнем разумни резултати. Аз съм напълно съгласен с трите основни цели, които напълно отразяват настоящата економическа и финансова ситуация. Затова се призовава за повече качество на статистическите данни, за ефикасност и също така ни призовават да, засил... да повишим продуктивността чрез партньорства и сътрудничество и в други области. Аз ще следи процеса от името на моята политическа група и се надявам да изготвим един доклад, който да е приемлив за повечето от нас и който ще ни позволи да подобрим репутацията си и работата си като цяло в рамките на парламента. Благодаря ви, уважаеми колега. Отново сме изправени пред един проблем, който на пръв поглед изглежда много технически, но който има много сериозно економическо и финансово значение. В една държава като моята държава, която никак не е сред най-слабо развитите в света, ние знаем, всъщност, ние сме наясно с равнището на економическо производство с 3 месеца закъснение, защото данните зависят от организацията на производителите по сектори, като процесът на прехвърляне на тези данни е свързан с много тежка административна процедура. Така че въпросът е как можем да имаме сравнително надежни предвиждания за економическия растеж за период 6 месеца напред или дори една година напред, когато дори не знаем дали преди 3 месеца, 3 месеца назад в миналото, имало растеж на економиката или не с метеорологичните прогнози поне можем да знаем дали днес вали дъжд или не. А с нашите статистически данни, дори и след 3 месеца няма да знаем дали над френската економика днес вали дъжд или не. Ето защо е жизненно важно да подобрим статистическите си инструменти, за да можем по-добре да ръководим цялото економическо развитие. В контекста на економическата криза правителствата засилват економическото сътрудничество в контекст на Европейския съюз. това е въпрос за новият економически семестър. А в отделните държави и членки се предвижда по-добра съгласуваност в економическите политики с цел по-добро и по-силен економически растеж. И за всичко това имаме нужда от надежни статистики. Започнахме срещата с въпроса за бюджетните кредити за плащания. А, тук стигаме до въпроса за основата на нашата бюджетна политика. И стигаме до извода, че инструментите, с които разполагаме на този етап, са незадоволителни и имаме нужда от подобрение. Затова и мнението ни по въпроса с етическата програма е много важно. Благодаря още веднъж на докладчика господин Епинг относно графика. Крайни срок за внасяне на изменения е 14 май, т.е. другата седмица. Трябва или да приемем, или поне да гласуваме становището на 31 май – и по принцип би трябвало на 18 юни водещата комисия по становището, т.е. комисията ЕКОН, да приеме своя доклад. И така преминаваме към доклада на господин Фашмон създаване на програма за тести в областта на митническото и данъчно облагане. Уважаеми колеги, имате думата. Благодаря. Програмата Фискус, така както е предложена от Европейската комисия, ще продължи сегашната програма Фискалис. Програмата Фискус беше приета в началото на ноември като част от пакета МФФ, обедини двата пакета в името на упростяването Митници 2013 година, която е законодателство за Митническия съюз и неговите дейности. Това е в изключителните компетенции на съюза. Фискали с 2013 година има за цел да укрепи функционирането на вътрешния пазар посредством по-добро функциониране на системите за данъчно облагане в Европейския съюз, като засилва сътрудничество между държавите членки. Това е програма на Европейския съюз, която не би трябвало да има въздействие върху данъчната политика, която е в изключителните компетенции на държавите членки. Аз имам сериозни резерви за предложеното сливане на двете законодателни основания. Двете програми имат съвършено различни цели, задачи и контекст, следователно трябва да попадат в различен правен режим за изпълнението, оценката, наблюдението и контрола. Освен това, никоя от средносрочните оценки пред, предложиха сливане и няма данни в подкрепа на това предложение, независимо от обосновката на комисията. И фискалис, и митници функционираха добре като отделни програми, според оценката на независими консултанти. Освен това, след като комисията запази бюджетния пакет за двете програми отделни и изрази своето желание да запази облика на програмите, би било логично най-добрият начин да се гарантира това е програмите да останат отделни. Аз напълно подкрепям дейността и на фискалис, и на митници. Препоръчвам или Европейския парламент да обмисли отхвърляне на предложението на комисията, или водещата комисия на парламента да предприеме действия, които биха довели до две различни правни основания за програмите фискали и митници. По този начин различните въпроси, характерни за двата законодателни акта да се обсъждат по различен начин позицията има подкрепата на комисиите по економически въпроси и на вътрешен пазар както и на съвета на председателите на комисии в Страсбург по искане на ИМКО и ЕКОН. Европейската комисия получи втора възможност да обясни своята позиция пред двете водещи комисии по темата. Членовете обаче не са убедени. Председателският съвет сега трябва да вземе решение да отхвърли решението за прилагане на точка 51 от правилника. За ваша информация, секретарията беше информиран от службите на парламента, че имат резерви за допустимостта на някои от елементите в законодателния текст, доколкото аз разбирам и след дискусии с секретарията изменения 1 и 3 са възможност да изпратим послание на водещите комисии и нямат за цел да бъдат прияти в пленарната зала, следователно могат да бъдат прияти от бюджетната комисия. Очаквам да работя с докладчиците в Сянка и съм готов да изслушам предложенията за изменения от другите групи. Благодаря, господин Столоян. Благодаря, господин председател. Аз съм докладчик в Сянка от името на ЕНП. Благодаря на докладчика за становището. И искам да кажа, че има две водещи комисии, които работят по този доклад. Економическата комисия и Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите. И те работят в съответствие с точка 51 от правилника. И двамата председатели на тези комисии подготвиха писмо до съвета за да подчертаят необходимостта от разделяне на фискус в две програми. Една за митниците и една за данъчно облагане. На 16 май ще се проведе заседание на председателския съвет и се, и се надяваме, че той ще утвърди писмото, подписано от председателите на двете парламентарни комисии. Писмото ще бъде изпратено на съвета. Съветът очаква това писмо, за да вземе решение как да подходи от тук нататък. Що се отнася до измененията, предложени от докладчика, Разбира се, ние сме съгласни с изменението насочено към разделяне. Има едно изменение, в което се посочва, че финансовият пакет, посочен в законодателното предложение, е само, има само ориентировачен характер и не може да се определи окончателно преди да се постигне споразумение за регламент в който се описва многогодишната финансова рамка. Мисля, че това е напълно рационално. Ние ще подкрепим това изменение. Благодаря. Много добре, казва председателят. Благодаря. Никой друг не иска думата и така както каза нашия докладчик. А, извинявайте, господин Гайер има, иска думата. Аз съм докладчик Сянка от името на социалистите и демократите. Ще се възползвам от възможността да запитам още веднъж моята група дали е необходимо двете програми да бъдат отделени. Ясно ми е, че данъчното облагане и митниците се ползват с различен статут съгласно учредителните договори но не знам дали това е достатъчно силен аргумент за отделянето на тези две програми една от друга. От друга страна, те и двете целят защита на финансовите интереси на Европейския съюз. И в двете области могат да бъдат генерирани значителни приходи към бюджета на Съюза Ако можем да увеличим приходите към бюджета на Съюза от мита и данъци, то ще можем да намалим и пряката вноска от бюджетите на държавите членки към бюджета на Съюза. С това ще облегчим, ще подпомогнем онези държави, които заявяват, че трябва да се намали тяхната вноска към бюджета на Европейския съюз. очудваме, като се има предвид всичко това, становището на комисията, която казва, че тези две програми трябва да бъдат отделени една от друга, като същевременно трябва да се работи възможно най-ефективно за повишаване на приходите и в тези две области. Ако се изградят технически механизми, които да дадат възможност на държавите членки да изпълнят по-ефективно задълженията си, както в областта на данъчното облагане, така и в областта на митата, то не мисля, че програмите трябва да се отделят. Благодаря ви. Господин докладчик, искате ли да отговорите? Моля, заповядайте. Съвсем накратко, като цяло не предлагаме да се раздели на две програмата, а да се запази съществуващата в момента рамка. Всъщност ние искаме да се запази статуквото, т.е. да продължат да съществуват двете отделни програми. Водещата двете водещи комисии предлагат същото. И мисля, че като цяло има консенсус относно това предложение, но разбира се, може да има и различни мнения. Благодаря ви. Председателят. Много добре. Предполагам, наистина, че ще има и други становища по въпроса. Както казва, както каза самият докладчик, някои от измененията, които той самият предлага, са предизвикали известни притеснения относно допустимостта им. Но става въпрос а, за изменения, свързани с а, проблем повдигнат в рамките на тази размяна на мнения, а именно дали да има една програма или две различни програми. И всъщност а, ще се подигне въпросът за текста, който ще бъде а, прият от а, водещите комисии в края на сметката, а не няма да се обсъждат а, измененията, които предлага почетната комисия. Така че няма никакъв проблем ние да, предло... да предложим изменения, които да не се харесат. В крайна сметка, двете водещи комисии ще вземат решение какво, кои изменения ще се гласуват на пленарното заседание както вече каза докладчикът. Е, две са водещи комисии. Комисията по економически въпроси и Комисията по вътрешен пазар. Крайният срок за внасяне на изменения за бюджетната комисия е 27 май. Като и целта е на 20 юни да приемем нашия доклад. А другите две водещи комисии би трябвало през юни или през юли да приемат своите доклади. И така, благодаря ви. Продължаваме с разглеждането на становищата в законодателната програма 2014-2020 година. Продължаваме с точка 9 от дневния ред. Мобилизирането на европейските мобилизират на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията искане на, за техническа помощ по инициатива на комисията. Докладчик е господин Козловски. Имате думата. Przewodniczący, zacznę od przypomnienia, że Europejski Fundusz благодаря, господин председател. Искам да ви напомня, че фонда за приспособяване към глобализацията беше създаден за да се подпомогне работниците, върху които оказа въздействие промяната в економиката. Максималният бюджет е 500 милиона евро и в съответствие с член номер 8 сумата за техническа помощ не може да превишава 0,35% от общия бюджет. Това означава 1 милион, милион 400, 750 хиляди евро. В момента фондът за тази година е на разположение в пълен размен, размер. Комисията през на 4 април представи проект за 120 хиляди 0,22%. Това означава 635 630 хиляди ще останат в резерв. Поисканата сума от комисията би трябвало да се използва в следните области. Наблюдение – поддръжката на вебсайт, разпечатване на информация, записване на информация на различни източници, разпространяване на доклада. Също така създаване на ръководства за това как се кандидатства за финансиране, размяна на опит, създаване на мрежи и подготовка за финансовата оценка от външен консултант. Искането на комисията е в съответствие с съответния регламент, който, по силата на който е създаден регламента. Ето защо ми се струва странно, че някои държави членки са против освобождаването на тази сума. Съветът реши да блокира освобожденията за период на криза. Така че няма да може да се подпомагат работници, които са загубили работ... работата си поради лоши економически условия. Мисля, че това е много важен, това е много важен източник на подкрепа. Ето защо в член 6 аз призовавам съветът да възстанови тази мярка колкото може по-скоро. За да обобщя, искам да кажа, че в бюджета за текущната година плащанията за фонда са в различен бюджетен ред. Винаги сме настоявали за това. Фондът е отделен инструмент и следователно средствата трябва да бъдат независими, не трябва да имат да се смесват с други бюджетни линии. Merci, Благодаря, господин докладчик. Господин Дарден има думата. Благодаря, аз се изказвам като докладчик от името на моята група и като член на работната група за мобилизацията и аз ще се спра на три въпроса най-напред. Както сигурно знаете, искам да ви кажа, че работната група реши да промени своят метод на работа и писмото с намеренията да бъде пре, преобразувано в изменения. Така че измененията ще отразяват това писмо за намеренията и с тези изменения ще допълним а, докладчика. Какви са основните изменения, които ще внесем възоснова на това писмо? Първо изразяваме е, съжаление, че критериите, свързани с кризата, не могат да бъдат част от е, оценка, от крайната оценка, която се финансира от техническата помощ, това ще въздейства, това ще окаже въздействие върху това, което се финансира. Смятаме, че трябва да се ускори процедурата за мобилизация и накрая финансирането на работна група от експерти чрез критериите за, за техническа помощ. Заедно с това аз се присъединявам до голяма степен към докладчика по отношение на ролята на фонда. Е, третият елемент, който ще подчертая е, че Провалидирането на този инструмент за техническа помощ не, няма да бъде прието благоприятно от съвета от едно блокиращо мълцинство, което смята, че сумата е твърде голяма, що се отнася до 2011 година. Този довод не ми се струва много уместен според мен. Става дума само за един претекст, за да се създадат трудности пред фонда. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Хаглунд. Уважаеми господин председател, в нашата група много хора се радват, че ще имат е, необходимите средства за е, мониторинг е, на фонда, за да може да преценим дали той има добавената стойност, която би трябвало да има и дали постига първоначално определените му цели. Но като цяло, някои от тези нови разходи, които приличат основно на маркетингови разходи за промоция на фонда, не ни допадат много. Дори напротив, трябва да ви кажа, че някои от нас не са съгласни с предложението като цяло, въпреки че според нас има и добри елементи. Аз се присъединявам към тях. Председателят, благодаря ви. Отбелязах си казаното от господин Дърден, а именно, че комисията по заетост ще ни изпрати не само писмо с намерения, но също така и предложения за изменения. Предвид, предвид определените крайни срокове, ако правилно разбирам становището в комисията за заето ще се вземе становище становище ще бъде прието на 30 май, а ние трябва на 31 май. Така че, доколкото разбирам, това становище ще се редактира с, с а, езика на Европейския съюз, на който най-лесно пишем всъщност и най-лесно се разбираме. запознахте ни с съдържанието на този документ и предполагам, че няма да има проблеми с превода му на останалите езици. И така благодаря на докладчика. Тази точка от дневния ред е повдигната и в... с въпрос, за който ще гласуваме по-късно, за раздел 3. На 16 май е крайната срока за внасяне на изменения. Комисията по заедостта ще приема своето становище на 30, ние ще гласуваме на 31, на пленарно съдание ще се гласува становище от 12-30 юли. И така преминаваме към точка 10. Става въпрос за програмата Потребители за идните 7 години и давам думата на Жозе Мануел Фернандес. Е, Благодаря ви, господин председател. Както всички сме неясно, Разходите за програмата потребители представляват 56% от бюджета. Предвидените средства за програмата 2014-2020 година е сравнително скромната сума от 197 милиона евро от които близо 20 милиона евро са административни разходи. Целта е да се гарантира фактът, че потребителите са в сърцето на политиката за единния пазар и че се стремим главно да защитим техните права. Но тази защита на потребителите не бива да бъде цял сама по себе си, а трябва да се включи в а, а, всичките четири основни приоритета, които се предвиждат от комисията, именно безопасност, образование, право на а, съдебно обещетение и а, подобряване на законодателството като цяло, като за целта е важно да се подобри осведомеността на потребителите за правата им. Много е важно да имат и възможност за компенсации И мисля, че е много важно за да се създаде Европейски център за сертифициране на онлайн компаниите. Освен това, смятам, че е важно в рамките на целият Европейски съюз да се изработи набор от статистически показатели, които да се смятат за надежни. Може, например, не може да има правит само броят подадени жалби като показател за състоянието на вътрешния пазар. И в този случай можем да приемем, че пазар функционира добре, ако няма никакви оплаквания. Тоест не може да използваме само жалбите като показател за доброто функциониране на вътрешния пазар. Им трябва също така да установим дали вътрешния пазар се движи в правилната посока – затова трябва да сме наясно каква точно е ситуацията в момента. Така че имаме нужда от консенсус относно показателите. Много е важно за самите потребители да могат сами индивидуално да подават своите оплаквания, а не винаги да бъдат принудени да преминават през колективно действие чрез организации на потребителите. Тоест трябва да продължаваме да подкрепим дейността на организации на потребителите, но трябва да насърчаваме индивидуалното действие на, равнищ... на отделните потребители. Трябва също така да се създаде една електронна платформа в рамките на Съюза, чрез която потребителите да могат да подават оплаквания и също така, чрез която да могат да обменят информация. Тази платформа също така би могла да стимулира потребителите да поемат инициатива от своя страна. И така имаме нужда изграждане на интерактивна платформа, в, която да позволява обмяна на добри практики и на сведения за подобни добри практики – като цяло много подкрепям предложението на комисията, но имам и някои предложения за изменения. Благодаря ви. Думата има Георн Ферм. Uh, Съвсем накратко. За съжаление, докладчикът в сянка не е тук. Имам коментар по изменения 2 и 3. В изменение 2 докладчикът заявява, без да дава конкретни данни за общата сума, че предложената от комисията сума е скромна, с което намеква, че би му се искало да се заделят повече средства. В следващото изменение твърди, че административните разходи са високи и изисква от комисията да извърши преоценка на тези разходи и да даде обосновка за тях. Мисля, че това е един повсеместен проблем. Постоянно се обявяваме за по-големи разходи, но същевременно искаме да се намалят административните разходи. Това може да доведе до забавяния, до проблеми с контрола трябва да постигнем консенсус за основните административни разходи. В противен случай ще поставим в затруднение проектите. Бих искал докладчика да направи проверка по този въпрос. Не знам дали по програмата потребители щедро са заделени средства за административни разходи. Заместник председател иска да се изкаже. Трябва да вземем предвид, че става дума за по-малко мащабни програми, Проблем има не само с програмата потребители, а и с програмата за действия в областта на здравеопазването. Това са по-малко мащабни програми, които трябва да бъдат администрирани извинете, от 27 държави членки и от комисията. Не защитавам комисията във връзка с административните разходи, но мисля, че ако не се предоставят необходимите средства, тя няма да може да осъществи програмата. И накрая ще я попитаме защо. Това е повсеместен проблем с всички по-малко мащабни програми, по които не е предвидено споделено управление. Всички задачи трябва да бъдат изпълнени от комисията. Няма проблем, но трябва да й дадем възможност за това. Юта, месье рапортер, ве реагира? Докладчикът иска ли да реагира? няма никаква последователност, поне както аз разбирам нещата. Когато казвам, че става дума за скромна програма, по никакъв начин не искам допълнително финансиране за нея. Ако погледнете данните, по-конкретно, че потребителите са 500 милиона и на тях се пада 65% от европейския брутен вътрешен продукт, Целта ни е да информираме както трябва потребителите. Обеден съм, че нашето становище ще бъде, че тази сума не е достатъчна. Въпреки, че това е скромно, аз съм готов да огледам отново формулировката. Смятам, че трябва да обсъдим нещата с колегите. Не смятам, не е неуместно да използваме е, думата скромен за този бюджет. Става дума за повече от 10% за цялото финансиране. Аз не искам съкръщаване на административните разходи. Единственото, за което настоявам, е обосновка за тези разходи и ако е необходимо да се направи преоценка на на стойността. Не бих искал административните разходи да бъдат съкратени до толкова, че да бъде е, изложена на риск ефективността на програмата. 97-те милиона евро включват 25% за административни разходи. Ето защо в едно от измененията си аз казвам, че преди да пристъпим към изпълнението, трябва да огледаме внимателно позицията и да сме сигурни, че позицията е благоприятна за нас. Имаме нужда от независим анализ на ползите и разходите, за да сме сигурни, че това е наистина най-доброто решение. Благодаря, на докладчика. Сега за Що се отнася до тази програма, размяната на мнения, ни даде възможност да очертаем един общ проблем, т.е. отношението между административните и оперативните разходи. Това е въпрос, който се постави и в други е, програми и ще бъде един от основните проблеми по време на бюджетните преговори е, при следващата многодишна финансова рамка. Намале, максимал, разбира се, средствата по пета функция могат да се намалят, но не бива да намаляваме без да мислим оперативните разходи. Има опасност от твърде много административни разходи, но има и обратния риск те да се окажат недостатъчни. Има един английски социолог Паркинсън, който след Първата световна война е проучил броят и значението на военнослужащите в военноморския флат. Оказва се, че те са по-важни в момент на война. но разбира се, броят им не може да бъде съкръщаван в мирно време, тъй като в мирно време възникват проблеми с ветераните и така нататък. В днешно време в полицията има повече работещи в канцелариите, които попълват формуляри и така нататък, отколкото на улицата, които следят за движението и сигурността на гражданите когато направим сравнение на образователните системи на държавите членки, е, установяваме, че съотношението между администраторите е, се е, е едно към две, в зависимост от страната. И има опасност от твърде завишени административни разходи, но и обратната опасност от намаляване на административните разходи до ниво, отвъд което не може да се води политиката а, при удовлетворителни условия. Въпросът е деликатен, следователно трябва да следим нещата внимателно за всяка една програма, както прави нашият докладчик за програмата за потребителите. Що се отнася до графикът? Крайния срок за внасяне на изменения 14 е май, 12 часа на обяд. Приемането на доклада на господин Фернандеш ще бъде на 31 май. Това е дата на приемането и становището за комисията Имко ще бъде 20 юни. Предвиждаме да влезе в пленарна зала на 12 септември. Благодаря на докладчика и сега ще дам думата на госпожа Ненски по 11 и 12 точка. От нас се иска да дадем становище за Комисията по външни отношения. Заповядайте, госпожо Ненски. Much, Много благодаря, господин председател. Напред предлагам да обсъдим предложението за изпълнете инструмента за съюз за, за външна дейност. И не път искам да благодаря на целият екип, който работи по изготвянето на това предложение. Целта е да има обща рамка за предоставяне на помощи за трети страни. Тази рамка е напълно нова концепция и целта и е да допринесе да с повече прозрачност и съгласуваност в разходите за външна дейност. Знаем, че всяко евро от бюджет на Европейския съюз трябва да се харчи съгласно а, финансовият регламент. Знаем също така, че външната дейност е специфична област, която в някаква степен се ползва с а, правото на изключение от правилата. Защо? Мисля, е много просто външната политика е много по-различна от вътрешната. Целите й са различни и чрез нея се предоставя помощ в много повечени условия, отколкото форма за регионално развитие, например. Тази, рам, тази рамка ще предостави възможност за редица инструменти, сред които са инструмента за сътрудничество за развитие, инструмента за съседство, инструмента за предприсъединителна помощ и инструмента за партньорство. Също така ще се предостави рамка и за трите тематични инструмента. Инструмента за стабилност, Европейски инструмент за демокрация и права на човека и инструмента за сътрудничество в областта на ядрената безопасност. Бих искала да ви припомня, че по се причини някои от фун... част от функция 4 по отношение на външната дейност не се обсъжда в рамките на финансовият регламент, като, например, разходите в външната дейност, микрофинансовата помощ и хуманитарната помощ. Предложението на комисията предлага да се опрости и да се въведе една по-гъвка процедура за взимане на решение, което ще ни позволи по-бързо да приемаме финансови решения за изпълнение, особено в случай на спешност. Искам да се спра на някои елементи, които са важни от бюджетна гледна точка. На първо място е упростяването. Една обща, един общ регламент дава по-добра идея за процедурата за праговете и за различните видове помощ и подкрепа, която се отпуска. Призраза, при, призовавам колегите от Комисията по външни работи да има значителни изменения и да се приеме една последователна стратегия за всички инструменти. Бюджетната процедура трябва да има предвид и външните е, цели в е, вътрешната стратегия, като например в стратегията е, Европа 2020, сред които са демокрацията, гражданските права и защита на околната среда. Едновременно с това, цел, основната цел на регламента е да има универсален характер. Тогава въпросът е защо има членове от този регламент, които се прилагат за отделни инструменти. Става въпрос членове 6, 9, 10 и 11, които като цяло се занимават с изключения и които нямат никаква добавена стойност, тъй като не са с хоризонтален характер и не допринасят за общата рамка. Съгласна съм, че спецификите на всеки отделен инструмент изисква отделен набор от правила, но едновременно с това призовавам тези членове да залегнат в специфичните законодателни предложения за съответният инструмент в настоящия си вид, общият, общият регламент трябва да запази своят общ характер и да съдържа само правила и разпоредби, които имат общ характер за външната дейност или подлагат общи принципи за финансиране в областта на, на външната дейност. Мисля, че разпределянето на правила в два отделни изкратен документ противоречи на принципа за упростяване. Втората, вторият коментар е свързан с а, употребата на конкретни числа. Тялостният размер от 121,8 милиона евро трябва да се разпределя по четирите географски и трите тематични инструмента. Това представлява увеличаване с 17,6% при постоянни цени от един период към следващия период. Ето защо призовавам по отношение на външната дейност да използваме постоянните цени като основен показател, тъй като те представляват по-добър, по-добра възоснова за сравнение, особено в рамките на многодишните финансови рамки. Една многодишна финансова рамка има по-продължителен хоризонт в сравнение с многодишната бюджетна процедура. И със сигурност няма да си направим добра услуга, ако а, прилагам предишната процедура, Също така, подобно разискване не, не бива да бъде само с вътрешна насоченост, а трябва да вземем предвид и макроравнището. Трябва да вземем предвид различни промени, като включването на нови страни и бенефициенти и също така и кумулативното увеличаване от един период към следващия период. Има и друг вид подобни показатели. Може би комисията разполага с, подобни, с подробни изчисления, но а, очаквам те да станат неразривна част от процента за анализ, особено предвид предстоящите разисквания с конкретните числа. Е, жизненно важно, особено в областите, където ние, парламента, много често лесно правим отстъпки, за да запазим други вътрешни разходи. Третият ми елемент е свързан с съвместното докладване и съвместната оценка. Предлагам и нов текст, а именно призоваваме комисията да предостави, да изготви текст, междинен текст, който поставя информация за всички инструменти, които се управляват от този регламент, а евентуално и за цялостното финансиране за външна дейност – този финансиране, който не попада само в функция 4. Този документ трябва да представлява разбивка по дейност и по държава бенефициент, използването на финансовите инструменти, равнището на поемане на ангажименти на плащане и участието на други партньори. Подобен документ ще има много голямо значение и най-важното за нас ще бъдат прозрачно за това как и кога се използват европейски средства. И на второ място ще, ще подобри надзора за съгласоваността на различните европейски инструменти. Ще ви дам един пример. Държавите в Западните Балкани се ползват от финансиране за инструмента за предприсъединителна помощ, инструмента за микрофинансова помощ, инструмента за а, трансгранично финансиране и други инструменти. Също така, те имат и възможност специфично финансиране съгласно Дунавската стратегия. А сега си представете и други стотици държави, които могат да се ползват от а, различни финансиране по различни инструменти. Четвърто. Определението за спешност. Това е друг аспект, на който бих искала да се спра. Става въпрос за многото различни определения за спешност и за изваредни обстоятелства. Според мен трябва да хармонизираме тези определения, за да гарантираме правна сигурност за това къде и кога Европейския съюз може да се намесва в случаи на световна криза. Трябва да сме сигурни, че само обстоятелства и събития, които ясно могат да бъдат определени като успешни, могат да се ползват от простена процедура за взимане на решение. Накрая трябва да вземем предвид и иновативните финансови инструменти. Финансовите инструменти на Европейския съюз не трябва да целят да заменят инструментите на равнище държави членки. Въпреки това, частните финанс или частно финансиране, на европейските институции трябва да се опитат да доведат до съвместяване на различните финансови средства чрез партньорства, чрез другите възможни донори. Трябва също така да се, предвиждат и европейски. Но това не трябва да се случва сметка на програмното използване на средства на Европейския съюз. Съответно, от изключително значение е, е капиталовият лоз да не се получава. И винаги трябва да е, използваме като отправна точка финансови регламент. Благодаря ви за вниманието. Мерси, мадам ла рапортер. Мария Муньос. Благодаря, госпожо докладчик. Мария Муньос има думата. Мунис с И. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Нейнски за интересния доклад. Става дума за сложен хоризонтален инструмент. И става дума за общи елементи в различни инструменти. Понякога е трудно да, ги, да намерим тези общи инструменти. Съгласна съм с много от нещата, които казва, но имам няколко въпроса за пояснение. Първо, организациите на гражданското общество, профсъюзите, те се споменават в обосновката на доклада и се споменават и в документа на Комисията за ревизията на финансовия регламент. Говори се за необходимостта от улесняване на участието на организацията на гражданското общество – Само, че този въпрос не е развит в текста, само се споменава в обосновката, така че на мен ми се иска гражданското общество да бъде споменато в самия текст. тези организации имат право и отговарят на изискванията за получаване на такива средства. Инструмента за съседство и инструмента за предприсъединяване са споменати. Споменава се инструмента за права на човека, но бегло смята, че те трябва да бъдат споменати в хоризонталния инструмент или в регламента за общи елементи. Това е първото. Второ, вие търсите баланс, за да могат тези елементи да, привед, да бъдат приведени в съответствие с външната цел, с външните цели. Тоест, външните и вътрешните цели да съответстват една на друга и да има последователност между тях. Правилно споменавате стратегията 2020, върховенството на закона, демокрацията, околната среда. Това са все въпроси, които имат и външно и вътрешно измерение. Мисля, че намаляването на бедността също трябва да бъде застъпено, тъй като то, се, то фигурира в стратегията 2020 и фигурира и в някои от другите инструменти. И особено онзи, който търси общи инструменти. Демокрация и правата на човека. Там се казва, че средствата на Европейския съюз могат да се използват за да се финансира службата на Върховния комисариат на ООН за права на човека и трябва да има някаква възможност да се следи по какъв начин се изразходва финансирането на Европейския съюз за финансиране на Върховния комисар по правата на човека. Камоне, и накрая, в доклада казвате, че сте против конкретни средства за отделен елемент. Точка 6, 9, 10 и 11 и а, конкретни, конкретно разпределение. Кон... Това е свързано с критериите за, а, за отпускане на средства и по-конкретно за а, търговете и обяви за търгове. Разли, има различни организации в различни инструменти и тъй като инструментите са различни, трябва да има различни разпоредби, тъй като условията са различни и организациите са също различни. Ето защо трябва да се каже ясно, че инструментите организират по различен начин търговете и по различен начин анализират подадените кандидатури. Иначе становището е много добре, добро и аз ще внеса изменения. Благодаря и аз, благодаря на госпожа Иненски за много добрите предложения. Искам да е, хвърля светлина върху необходимостта от наблюдението. Идвам от комисията АФЕД, където говорихме за инструмента по стабилност. Там говорихме за това, че от някои проекти се иска да оценят сами себе си, което е малко смешно. Значи изпълняваш проект и после трябва сам да си го оцениш. Не знам дали така ще постигнем най-добрите резултати. Също така по въпроса за последователността, координацията и съвместимостта. Нека да не допускаме припокриване и дублиране на различните инструменти, тъй като всеки инструмент, доколкото виждам, се опитва да разшири своя обхват. И ако ги вземем заедно, ще видим, че има доста голямо припокриване и дублиране така че нека да се засили ролята на последователността и съвместимостта. Споменахте необходимостта от това да се дефинира понятието на отложност или спешност. Имаме различни кризи. Има кризи, които не можем да предвидим. Това са природните бигат, бедствия, е, промишлените аварии. Обикновено не можем да ги предвидим е, там има нужда от хуманитарна помощ и има нужда от гъвкавост. Е, от заедно с това обаче има политическа криза. Понякога казва е, е, тях можем да ги предвидим. Знаем кога ще има гражданска война, джихад и така нататък. Сега имаме отложен пакет за Сирия. Някой може да каже, е, можехме да го предвидим. От една година знаем, че там има гражданска война, но нещата се развиват. И смятам, че комисията и службата за външни действия обикновено не, не са наясно с това, че идва кризата. Едва когато кризата вече се превърне във война. Така че може би трябва да се намесим на един малко по-ранен етап. Тогава, когато започна да святкат червените светлини и мисля, че ако, ако Европейския съюз успее да направи това, ще ни излезе малко по-ефтино, вместо да чакаме хората да започнат да измират. Така че аз съм за това да се добавят възможности за финансиране на превенция на конфликта. Така че аз мисля, че има полза от повече последователност, само че смятам, че не бива да бъдем твърде стриктни и да обръщаме внимание само на политическите кризи, тогава когато хората започват да е, загиват. В противен случай искам да ви поздравя е, и ви подкрепям в е, това, което казвате. Благодаря. Всъщност. А, извинявайте. Елга Трюпева има думата. Благодаря. Исках само да добавя нещо към казаното от госпожа Нейнски а именно въпроса за устойчивостта на образованието. 2% от бюджета са заделени за програмата Еразъм за всички. Мисля, че политиката трябва да даде шанс на младите хора, трябва да им даде възможност да получат по-добро образование в различни области. Инвестициите в образованието са инвестиции в бъдещето като се има предвид това, те са важна част от програмите за предприсъединяване. Би ми се искало да се инвестират повече средства в образованието, тъй като страните в процес на присъединяване имат проблеми. Би било добре там да заложим по-силно на образованието. Никога не можем да инвестираме достатъчно средства в образование. Ефективно по... Благодаря, Хелга. Ще се върнем на наказаното от госпожа Брантнер. По-голямата част от кризите наистина са непредвидими, но има също така и предвидими драми и кризи. Госпожа Нейски, която има богат опит във външната политика в един много труден за нейната държава и за Балканите период, може и по-добре от мен да ви разкаже за това колко предвидима беше кризата и драмата, която се случи в Югославия. Сред нас има членове от Харватска, от Словения. Надяваме се скоро да има представители и на другите републики, които бяха създадени следствие на трагедията в Югославия. Друг пример е Судан. Знаехме още от 9 юли 2011 година, Знаехме, че има опасност от много, от много сериозни проблеми от гражданска война в Судан, защото 9 юли беше датата избрана за референдум, който, както, вече, както всички знаехме, ще, ще, ще доведе до разделяне на Судан. И, както каза и леди Аштън, различни комисии от парламента пред, пред, предвидиха тази криза и предпощаваха за нея. И тук наистина нямаме извинение. Има напълно непредвидими кризи. Никой не можеше да предвиди арабската пролет. Има обаче понякога и кризи, които знаем, че ще избухнат предварително. Част от нещата зависят от дипломатите, от комисията по външни работи, но има и други неща, които зависят от нас, от комисията по бюджета. Тоест, ние можем предварително да предвидим необходимите разходи и да предвидим необходимата гъвкавост при прехвърлянето на средствата, за да гарантираме, че не бюджетни препятствия ще а, попречат на намесата. които, както казах, госпожа Брантнер, ще позволят на време да се действа и да се спасят, да се спасят човешки животи. Госпожо Нински, искате ли да отговорите и може би да продължите с представяне на втория си доклад? Sorry, maybe just a few comments on... Uh, ще направя няколко бележки по казаното от колегите. Първо, гражданското общество и неговата роля. Напълно съм съгласна с казаното. Ще приветствам всички предложения, визиращи гражданското общество. Гражданските права и бедността. Мисля, че Подобно рационализиране трябва да се извърши от Комисията по външни работи. То не спада към нашите прерогативи. Да, бедността се съдържа в програмата Европа до 2020 година, но мисля, че ние трябва да разглеждаме по-скоро тези аспекти, които са свързани с бюджета. А въпроса с бедността трябва да се разгледа от Комисията по външни работи. По точки 6, 7, 8 и 9 аз съм против включването в общите разпоредби. Може да се направи включване в разпоредбите за отделните инструменти. Няколко думи и за наблюдението. С оглед на наблюдението предлагам да се изготвя средносрочен междинен доклад за всички инструменти. Мисля, че така ще се реши проблема. За понятието неотложност съгласна съм, че трябва да подходим внимателно, но различните определения на това понятие, съдържащи се в документите, водят и до проблеми с прилагането на конкретни бюджетни процедури. Затова реших, че е добре да включа въпроса за това понятие в текста си. Програмата е разъм за всички. Това е инструмент по инструмента за предприсъединяване. Не визирам приложимостта на програмата. Предлагам по-скоро what I think it could be um, uh, my comment on the proposed and um, on Това са моите бележки по казаното от колегите. И накрая, ако няма други въпроси, позволете ми да премина към следващия доклад становище за инструмента за предприсъединителна помощ. Този регламент урежда един от финансовите инструменти в рамката на общия регламент за изпълнение. Става дума за инструмента за предприсъединителна помощ. В рамките на политиката за разширяване Основният инструмент е инструмента за предприсъединителна помощ. 7,3% това е увеличението, което се предвижда в следващата многогодишна финансова рамка. Това увеличение следва да доведе до равновесие между напредъка към постигането на критериите за присъединяване и подкрепянето на социално-економическото развитие в страните бенефициенти. Искам да изтъкна практическата полза от други инструменти за измерване, освен измерването от един период до друг. Във връзка с това призовавам комисията да запланува не намаляване в реално изражение на общото финансиране за всеки бенефициент, като вземе предвид следните съображения. Кумулативният реален растеж на БВП на всяка страна бенефициер за 2007-2013 година, с изключение на Харватия, ще варира между 10 и 30% в края на периода. Въпреки, че финансирането на глава от населението по различни причини може да бъде надежден показател, следва да се използват и макропоказатели за общата подкрепа спрямо БВП на всеки бенефициер, за да се отчита напълно добавената стойност и положителните странични ефекти на финансирането от Съюза. В този контекст, в хода на създаването и укрепването от страна на бенефициентите на необходимите универсални принципи, които са мощни двигатели за економическото благосъстояние. Изглежда разумно да се промени фокусът, като се насочи от показателя глава от населението към брутни показатели с цел да се установи появата на системни и качествени изменения. В този смисъл предлагам реалното увеличение, цифрово изражение да бъде не по-малко от увеличението на кумулативния реален растеж на БВП от един период до друг. Броят на държавите, които имат достъп до финансиране от бъдещия инструмент, намалява на 8 с присъединяването на Харватия което евентуално ще промени сравнителното разпределение в рамките на пакета финансови средства, а от гледна точка на бенефициерите да благоприятства достъпа им до финансиране. Ако приемем система от показатели, която следва промените в наличните средства и изрично изключва Харватия от пакета финансови средства, реалното увеличение на средствата от един период до друг ще бъде близо до 20%. С предложените промени в новия инструмент всички бенефициенти ще имат достъп до финансиране за онези области на политика, насочени към социално-економическото развитие, което преди беше недостъпно за държавите без статут на страна кандидатка. Това естествено ще доведе до технически промени, но ще доведе и до по-висока степен на конкуренция за финансиране. То може потенциално да промени и нивото на достъп до финансиране. Нещо повече в резултат от подобрения административен и институционален капацитет на бенефициентите – следствие от инструмента за предприсъединителна помощ едно, е вероятно държавите да могат да започнат да освояват финансови средства в по-голяма степен, което би довело до по-голямо търсене на средства. Освояването ще се и освояването да се концентрира през първите години на следващия период. Би ми се искало тези аргументи да залегнат в анализа на комисията трябва да ги изложим и когато започнем преговорите. Трябва всеки бенефициент да има достатъчен справедлив достъп до финансиране, въпреки че е ограничен общият пакет от средства, най-вече за изграждането на институционален капацитет. Повечето от предложените мерки ни отвеждат в правилната посока, а именно рационализиране, повишаване на гъвкавостта и ефикасността. Има някои аспекти от законодателното предложение, които не са достатъчно застъпени и пораждат загриженост. Първо, резервът за изпълнение. От обяснителния меморандум следва, че ще бъде приветствано създаването на резерв за изпълнение – и че следва да бъдат осигурени стимули за изпълнение. Но липсва законодателен текст в този смисъл. Аз включвам такъв текст с оглед на това, че резервът следва да бъде създаден под пълния контрол на бюджетния орган, което следва да осигури подходящо участие на Европейския парламент в насърчаването и стимулирането на напредъка в държавите бенефициенти. Смятам, че стимулите за изпълнение в рамките на секторната подкрепа следва да се основават на ясни и конкретни показатели. Може обаче да се окаже по-трудно да се измери успех успехът на общата бюджетна подкрепа. Второ, интегрирането на целите на вътрешните политики на Европейския съюз. То следва внимателно да се обвърже с политиката на разширяване, за да намери отражение фактът, че целевата бюджетна подкрепа създава дългосрочни, взаимни и самоукрепващи се ползи. Според мен интегрирането следва да се насочва най-вече към целите на програма Европа до 2020 година някои от тези цели също могат да способстват включването на демокрацията, върховенството на закона, правата на човека и други. Третото ми предложение визира определянето на цели и критерии. То трябва да бъде предмет на ясни, конкретни и прозрачни показатели. В допълнение, към предложените в пакета цели и критерии предлагам да се включат също институционалният капацитет, капацитетът за освояване, фискалната стабилност и економическото управление. Четвърто, Последователност. Трябва да се осигурят повече последователност, координация и взаимодействие между наличното вътрешно и външно финансиране за бенефициентите по инструмента за предприсъединителна помощ. Въпреки, че се признават ползите, проистичащи от използването на финансови лостове, чрез използването на новаторски финансови инструменти, като например максималното увеличаване на жизнеспособността на проектите чрез обединяване на средства и опит, Следва да се признае също така, че използването на средствата на Съюза трябва винаги да следва най-добрите практики и правила, съобразно финансовия регламент и общия регламент за изпълнение. Рамката за инвестиции на Западните Балкани бе инициатива, която доведе до голям успех при привличането и обединяването на подпомагане за приоритетните области препоръчвам да продължи диалогът между донорите, да се използват подходящи структури за координиране и управление на помощта в духа на рамката за инвестиции в Западните Балкани. Благодаря. Горан Ферм поиска думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика, и на комисията защото смятаме, че предложенията за предприсъединителна помощ вървят в правилната посока. Имам обаче някои въпроси, които заслужават по-нататъчен разговор и смятам, че по тях ще внесем изменения. И имаме много пресни впечатления от делегацията до Турция миналата седмица, водена от Жан Люк Деан – там събрахме доста полезна информация, създадахме и полезни контакти и мисля, че някои от елементите трябва да бъдат заложени в документа. Новата програма за предприсъединителна помощ трябва да бъде по-гъвкава. Сега има пет различни области които са малко прекалено отделени една от друга. И имаме нужда от решения, насочени към повече гъвкавост и ефективност. Когато говорим за ефективността, говорим не само за бенефициентите, но и за Европейския съюз. И там имаме нужда от ефективност. Упростяването. Както с а, повечето европейско финансиране, упростяването е сериозно изискване. Например, финансиране за местните регионални власти, гражданското общество, които не разполагат с необходимите експертни знания за кандидатстване. И няколко конкретни въпроса. Първо, координация между донорите. Много важен въпрос. Координация между ИПА, държавите членки понякога пряко финансира дейности, но има и други донори, като Световната банка и други. Трябва да намерим начин да избегнем и празноти, и при покриване, тъй като и двете съществуват. Мисля, че докладчикът следва да включи текст в този смисъл. Бихме искали да отидем малко по-нататък и да внесем изменения в този смисъл. А, именно значението на диалога между донорите – структури за координация и така нататък. В противен случай има опасност от неефективност. Втора точка. Подкрепа за гражданското общество и социалните партньори. Това е всеки път, когато посещаваме Западните Балкани, Турция или друга от страните бенефициенти, това е въпрос, който винаги възниква. Много е важно да повишим капацитета на местно и регионално ниво, за социалните партньори, пазара на труда, организациите на гражданското общество. Срещнахме се с доста от тях в Турция и една от големите разлики между Турция и страните на Западните Балкани и нашите страни състои в това, че няма реална стратегия за подобряване на гражданското общество. Мисля, че трябва да направим нещо. Финансирането за гражданското общество а, понякога прилича на а, взимане на трохите, когато се финансира всичко останало. Трябва да има по-дългосрочно, по-устойчиво финансиране за гражданското общество. Знам, че има организации, споменати са, които казват, че определен процент от ИПА трябва да е за гражданското общество. Не знам дали трябва да е така, но при всички случаи тази част от ИПА трябва да се запази. Трето, финансовите инструменти. Много е важно. Няма начин европейския бюджет да финансира всичко, което искаме да направим. Особено когато в една програма се занимаваме с инфраструктура, инвестиции и финансиране за гражданското общество изграждане на институции и така нататък. Ако искаме това, ще ни трябва допълнителни финансови инструменти. Смятам, че трябва да огледаме и този въпрос. И не смятам, че тук имаме някакви разногласия. Четвърто. Социалния компонент в регламента ИПА. Това е много важно. Ако говорим за перспективите Европа 2020, да не забравяме, че тук не става дума само за физически инвестиции, растеж и работни места. Тук има и социален елемент, социална интеграция, социално включване, което е много важно. Повечето страни бенефициенти, Турция е една страна, и зап... Е един примерно и Западните Балкани, един от проблемите не е растежа, защото растежа в... на Турция е на второ място в света след Китай. Проблемът обаче е огромната разлика между онези части на страните, които бележат растеж и онези, в които няма растеж. Тоест имаме нужда от социален елемент, така че да се помогне на регионите в неблагоприятно положение. По-нататък, бюджетна подкрепа. бюджетна подкрепа, която предлага по-малка администрация и така нататък, няма проблем за нас. Вече има, сме приели доклада в нашата комисия но да не забравяме, че трябва да се предвидят още по-категорични мерки за борба срещу корупцията. Ясни критерии за това как да прилагаме бюджетната подкрепа и така нататък. Шесто. Госпожа Нейски спомена някои от техническите, економически условия, финансиране на глава от населението, това е само един от въпросите, по които говорим в Турция. Казват ни, жертва сме на дискриминация, защото на глава от население получаваме по-малко от други получатели на ИПА. Но разбира се, Турция е 10 пъти по-голяма от останалите. Така че това би имало отражение върху бюджета ако решим да прилагаме критерия на глава от население. Ето защо госпожа Ненски много правилно казва, че имаме нужда и от други критерии. Има няколко въпроса, които са трудни и спорни. Не само по отношение на ИПА. Те възникват и за финансирането за, кох... за кохезионната политика, обвързването с макроекономически условия и така нататък. И при нас това е спорен въпрос – не съм сигурен, че е, ще се съгласим е, по отношение на макроекономическите условия, предложени от госпожа Ненски. И накрая, от доста години работим с пилотен проект и подготвителни дейности за финансиране на възстановяване на културното наследство в страни, в които е имало конфликт. Много е важно тези проекти са много важни. Тези проекти са, постигнаха успех. Крайно време е да споменем ясно и категорично финансирането за възстановяване на културното наследство в зони на конфликт. Това е много важно за постигане на помирение между различни групи. Ако можем да, ако може да се осигури финансиране за възстановяване на църква и на джамия в Босна, това би имало огромно значение за помирението в страната. Крайно време е да включим някаква конкретна формулировка и това да се спомене като приоритет, отговарящ на изискванията. Благодаря, господин председател. Ще се опитаме да внесем изменения. Повечето от тях според мен не са спорни, някои от тях може би, особено по отношение на обвързването с макроекономическите условия, но ще се върнем на този въпрос. Председателя, благодаря за това съдържателно изказване, господин Поповач. Добре дошъл на тази първа среща. Нашият колега е наблюдател от Хрватска. Благодаря. Само няколко думи възоснова на опита на Харватска в областта на е, инструмента за предприсъединителната помощ и по-конкретно във връзка с упростяването, трансграничното сътрудничество и еразъм за всички. Упростяването е много сериозен въпрос от много гледни точки – не само от гледна точка на неправителствените организации, но и за местните власти, общините, които в много случаи са в изключително трудно положение и които не са в състояние да участват, дори не са в състояние да кандидатстват. Това е проблем, на който се натъкнахме в Харватска, можем да го очакваме в Босна, Черна гора Македония. Трябва да видим как да се постигне това опростяване и как да се променят нещата, за да се създадат условия, така че у нези, които са в най-остра нужда, да имат достъп до програмите и средствата по инструмента за предприсъединителна помощ. По-нататък трансграничното сътрудничество, което е свързано с първият ни въпрос. Това, разбира се, е много важно за помирението между страните, които бяха в конфликт през 90-те години и някакво в началото на 2000-та година. Тези тъй като повечето от районите по границата са слабо развити, имаме допълнителна причина да подкрепим трансграничните проекти като важен елемент на инструмента за предприсъединителна помощ, особено в, в Балканите, но особено в страните от бивша Югославия. Въпросът за образованието е много важен – Аз съм а, професор в университета в Загреб и ние сме свидетели на факта, че устойчивостта на образованието от началното училище до университетското образование се влушава от година на година. И разбира се, качеството и достъпът до образованието са изложени на опасност. Приветствам решението за 2% финансиране за еразъм за всички. Но това следва да се ревизира в полза, ако е възможно, за повишаване на този процент. Благодаря, скъпи колега. Госпожо Нейнски, искате ли да отговорите? Съвсем накратко. Не, напред бих искала да благодаря на Георг за изказаното него мнение. Благодаря за всички направени коментари. Цето ни разбира се да постигна споразумение по всички тези въпроси. Както постигнахме такова споразумение по становището по собствена инициатива относно разширяването. Знаете, че ще. Ще гласуваме по това становище за пособствена инициатива. Ще вземем предвид всичко казано от вас. Искам да благодаря и на колегата от Харватия. От собствен опит знам, че голяма част от казаното от вас е вярно и напълно го подкрепям. Важно е да има опростяване, важно е да има трансгранично сътрудничество Важно да се разработват трансгранични проекти. Те са важни за, цял, за стабилността на проекта на демократизация и за проевропейската насоченост на политиката на Западните Балкани и на Балканите като цяло. Пак казвам го от собствен опит. И така още веднъж благодаря всички колеги за важните направени коментари. Председателят, много добре, благодаря на госпожа докладчика. И така, за тези два доклада имаме една и съща и график. Е, крайният срок за внасяне на измененията е 22 май и виждам, че някои групи вече активно се подготвят с измененията. Ще приемем доклад на госпожа Нейнски на 20 и 21 юни, като целта е да, гласува, да се гласува по същ по същност в Комисията по външни работи през месец юли и предполагам, че ще разгледаме тези два важни текста на пленарно заседание след лятната вакансия. Благодаря ви. Напълно се вписваме в предвиденият график за днес и сега преминаваме към времето за гласуване, след което ще разгледаме доклада на госпожа Грасле и господин Ривелини с участието на колегите от Комисията за бюджетна координация. А между времено продължаваме с точка 14 от дневния ред. Става въпрос за две искания за прехвърляне за трансфер на комисията от бюджета за 2012 година. Давам думата на докладчика Франческа Балзани. Благодаря ви. И така започваме с 3, както е предвидено от финансовия регламент. Искаме тук да използваме 1 милион 120 хиляди евро от фонда за глобализацията, за да можем да, да окажем техническа помощ на държавите членки, тъй като сме достигнали тавана от 35%, 0,35%, извинете. И така предлагам да гласуваме за този трансфер. Съпнаме към 5. Става въпрос за за 2012 година стопа за е резерва всъщност. Както знаете, отделени са тези средства като резерв и искаме от комисията да ни, всъщност да ни, ще опитам да разясня какво става в въпрос да... и каква е историята с тези а, експертни групи. Всъщност мисля, че комисията може да почне малко повече усилия за по-добро управление на резерва и за сега предлагам да гласуваме против 5. Председателят, добре, благодаря ви. Ще започнем с разглеждане на три. Думата поиска господин Алваро. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe jetzt nicht ganz... Благодаря. Не, разбрах колегата Балцани по същество. От какво се управлява този трансферт. Бихме предложили да гласуваме против него, тъй като все още не разполагаме с доклада. Non, il y a deux. Не, всъщност става въпрос за два различни трансфера. Госпожо, госпожо Балазани, моля ви отново да повторите, защото изглежда колегата не е разбрал. И така, става въпрос за два различни трансфера. Трансфер 3 и трансфер 5. Предлагам да гласуваме за трансфер 3 който касае фонда за приспособяване към глобализацията. На малка част от средствата по този фонд ще се използва техническа подкрепа за държавите членки за освояване на средствата по този фонд и затова предлагам да подкрепим този трансфер. А трансфер номер 5 предвижда засяга всъщност резерва за бюджетен ред, една бюджетна линия, свързана с процесите по процедурата по комитология. И а, ние казахме, че ще оттеглим резервата си, когато комисията ни постави допълнителни сведения относно експертните групи. За сега обясненията не са достатъчни, затова предлага междувременно да гласуваме против трансфер 5, очаквайки допълнителни разяснения от страна на комисията. Председателят, господин Алваро, раз... разбрахте ли? Ако съм разбрал правилно, то съм спокоен. Доколкото разбирам, ще гласуваме против вече разполагаме с доклада по този трансфер, но все още не сме гласували по него. Как можем да гласуваме за трансфера без да сме гласували по доклада? Ще оставя на докладчика да реши, но според мен не е правилно. Да, наистина изправени сме пред една трудност, която можехме и всъщност трябваше да избегнем. По принцип трябваше да приемем правната основа преди да приемем самия трансфер. Но тъй като правото основа е доклад на господин Козловски, няма как да го приемем днес. В такъв случай не можем да не гласуваме и по трансфера. Но всъщност вече сме <clears throat> на ръба на границата, всъщност на крайния срок, когато мълчанието ще означава съгласие. Крайният срок изтича в четвъртък. И тук става въпроса за принципен избор. Дали комисията по бюджетни въпроси иска с мнозинство да подкрепи този трансфер, защото изглежда, че принципно по съществото на финансирането на тази програма за техническа помощ има консенсус. В такъв случай може да гласуваме за трансфера. Втората възможност е да оставим крайния срок да изтече. Това би означавало, че след като не сме се противопоставили, на практика даваме положително становище като комисия по бюджета. Като, разбира се, плащанията могат да се извършат след взимане на правното решение. Така стои проблема. Както виждате, докладчикът ни призовава да гласуваме за този трансфер – въпреки тези проблеми с а, графика. А и държа да подчертая, че само ние сме виновни за тези проблем с календара и ви обещавам, че за бъдеще ще се постарая да избегнем подобни ситуации. И така, кой е за трансфер 3? Благодаря ви. Кой е против? Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, 7. Въздържали се? В такъв случай трансферът е прият. Но, по отношение на трансфер 5, именно отеглянето на резервата, докладчикът каза, че е против това отегляне. Кой е за? Против? Всички, очевидно. В такъв случай трансферът е отхвърлен с единодушие. Докладчиката смята, че все още не разполагаме с достатъчно информация от страна на комисията. Благодаря на госпожа докладчика. Няма искане за трансфер за другите институции. Така преминаваме а, към точка 16. Докладчик Моника Хохеймер, Имате ли решение? Предложение за решение? Либе, да. Я Уважаеми господин председател, да, искам да направя предложение. Първо, във връзка с Дома на европейската история. Историята на този проект или на неговото обсъждане тук в комисията е белязана от много промени. Европейският парламент вече разполага с документите по проекта. Те са много интересни, много добре подготвени, но става дума единствено за прогнозен разчет на разходите. Нямаме информация за тръжните процедури. Затова е най-добре да излезем с становище. Това е моето предложение. Предложение, което съгласувах с докладчиците. Нека излезем с становище, тъй като трябва да работим ефективно, паралелно с този проект и да упражняваме ефективен контрол върху него. Нека приемем становище. Искам да се срещна и с докладчиците. Предложението е да приемем становището в края на май, за да имам време да обсъдя въпроса и с докладчиците. Много добре. В такъв случай ни съветвате да изготвим становище. В такъв случай становището няма да бъде тази седмица ще бъде следващ, на следващата ни заседание. Джордж Лайн. Господин Лайнс, първо искам да подкрепя предложението на Моника. Първо да, след като посетихме сградата КАТ в Люксембург, е, е, на повърхността излязаха някои тревожни въпроси за управлението, на сградите, способността на парламента да изпълнява проектите в съответствие с предвидените срокове и бюджет. Имаме някои притеснения. И тук имаме подобна ситуация. Комисията по бюджета трябва да бъде напълно информирана по въпросите, свързани с бюджета. Средствата са оскъдни и искаме да сме сигурни, че проектът може да бъде реализиран по ефективен начин, за да не бъдем изложени на критика. Така че подкрепям напълно предложението и за това бюджетната комисия да участва активно в бюджетния аспект и да сме сигурни, че парите се изразходват както трябва и проекта е, се изпълнява по ефективен е, начин. Госпожа Берзо Бохата има думата. Аз съм е, докладчик в сянка на моята група. Искам да кажа няколко думи за Домът на европейската история в период на бюджетни ограничения и съкръщения в държавите членки. Нека да обсъдим отново всяка инвестиция. Радвам се, че поискаха становището ни. Съгласна съм с идеята за дом за европейската история, но се надявам, че там не само ще се информират гражданите за европейската история, а ще се осъществява и научна дейност и ще се съберят, ще се съберат документи, на чиято основа да се води изследователска дейност. По-нататък, ремонта вътре в сградата, изграждането на допълнителни етажи – премахването на азбест. Разбрахме, че ще бъдат направени проучвания. Те са ни необходими, за да решим дали сградата трябва да се разшири. Освен това, Европейският парламент трябва да сътрудничи с други институции и се питам дали Европейската комисия е поела някакъв ангажимент – Искам да ви напомня доклада ни за бюджета за 2012 година. Приветствам ангажимента на Европейската комисия, че ще подкрепя. Проекта ще даде своя принос. Мисля, че изграждането на домът на европейската история е сложен въпрос и нашата комисия трябва да излезе с становище. Господин Хартонг. Госпожа Холмайер каза, че ние трябва да излезем с мнение. Може би там трябва да включим и факта, имайки предвид в какво състояние е Европа, дали въобще трябва да градим дом на европейската история. Госпожа Холмайер. Благодаря, господин председател. По въпроса, поставен от колегата, комисията вече е излязла с становище във връзка с поемането на част от разходите за персонал. Така както то бе изискано от парламента, председателят на комисията Барозо откликна на това наше искане. Той е готов да поеме част от разходите за служители. Ние изтъкнахме аргумента, че Думът на европейската история е проект не само на Европейския парламент, това е проект свързан с отразяването на историята на Европа след Втората световна война. Тоест в него трябва да участва не само Европейският парламент, но и Европейската комисия. Ето защо комисията откликна на нашето искане. По втория въпрос радвам се, че господин Хартунг и аз ще изготвим становище. Опасявам се обаче, че ще застанем на малко различни една от друга позиции. Като докладчик проведох обстойни разисквания с колегите. В резултат от тези разисквания се обявяваме за проекта за изграждане Дом на европейската история но той трябва да бъде осъществен по един ефективен начин. Във връзка с това, през следващите седмици и месеци ще трябва да си зададем още много въпроси. Трябва да намерим отговор на тези въпроси, за да можем да работим и ефективно по бюджетния аспект. <clears throat> При планирането имам предвид, например, планирането на сградния фонд. Европейският парламент трябва да е пълноправен участник в действия за планиране в областта на сградния фонд. За това, господин председател, мисля, че е добре да излезем с становище. Euh, Благодаря. Мисля, че всички сме съгласни, че по тези две, два важни въпроса трябва да излезем със становище тони. За това ни трябва време. Не можем да го направим нито днес, нито другия четвъртък, а на заседанието в края на май. Благодаря. Е, за ни преминахме през гласуването. Не, така ли? А, извинявайте. Моника. Извинявайте, господин председател, но има и още един документ за найемането на сградата Science Montoye на Монтое 30. Както знаете, сградата е в доста лошо състояние. Работещите там служители трябва най-накрая да се изнесат от там, защото, меко казано, сградата е в лошо състояние. Служителите работят при тежки условия. Сградата в сградата, извинете, се помещават омбудсманът, служителите на Сметната палата и служителите на надзорния орган за защита на данните. В момента те се помещават на Монтуае 63, друга част от тях са в сградата Истман. Договорът за сградата на Монтое 63 скоро изтича. В момента се разглеждат възможностите за преразглеждането му. Цената за найема е 199 е 399 евро на квадратен метър. За момента са поети разходите за енергия, но не са поети напълно разходите за найем на сградата. В бъдеще както омбудсмана, така и надзорният орган за защита на данните, както и сметната палата ще трябва да заплатят разходите, предизвикани от самите тях. За момента те само частично са поели разходите, както казах, но в бъдеще този проблем ще бъде решен. Настоящото положение е неприемливо. В сградата Истман има над 5700 квадратни метра площ. Над 6000 квадратни метра е над 500 метра, извинете, и над 600, съответно в едната и в другата сграда. Делът за съответните партньори ще бъде понесен от тях. Става дума за разходите, така няма да се вменят никакви разходи на Европейския парламент. Единствените разходи, за които отговаряме ние, са разходите за сигурност. Господин председател, уважаеми докладчици, колеги, няма да ви цитирам конкретните цифри, защото всички можете да се запознаете с тях по интернет. Разходите за нас ще са около 2 милиона и 200 хиляди евро. Ще сключим договора за плодоползване за срок от 20 години. Експертизите, с които разполагаме, не дават обаче много добра информация. Защо? Защото трудно можем да заключим, съдейки по тези експертни становища, какви ще са нашите годишни разходи. Ние се опитахме да ги изчислим, което никак не беше лесно но според резултатите от тези наши изчисления разходите не са прекалено високи. Затова няма да ви цитирам подробно цифрите. Доста изчисления трябваше да направя или по-точно трябваше да направят моите сътрудници. Заключението е, че разходите са в разумни граници. В бъдеще ще разполагаме с наземна площ от над 5000 квадратни метра, а подземната площ ще бъде над 1000 квадратни метра. Сътрудниците ще се помещават в сградата на Монтоя и още в няколко други сгради, които сме закупили или наели. В момента сградите са напълно ремонтирани. Няма данни за замърсяване. Бе открит азбест, който по време на ремонтните работи през 2010 и 2011 година беше отстранен. Парламентът ще поеме разходите за сигурност – Предлагам да не излизаме с становище, тъй като според мен няма някакви нередности, разходите са в разумни граници и най-накрая омбудсманът и другите две институции трябва да се изнесат от тази сграда. Merci, Madame la rapporteure, qui donc, sur ce dossier-là... Благодаря, госпожо докладчик. Докладчика предлага да не излизаме със становище. Джордж Лайен. Съгласен съм с Моника. Има обаче един въпрос, който ми се ще парламента да изясни. В съответствие с новия договор, Монтуее, Сметната палата и омбудсмана ще поемат разходите за помещенията, които ще използват. Какви са тези разходи? Колко ще, не, колко ще са неизползваните помещения? Ще бъде полезно да чуем тази такава информация. Благодаря. vous remercie. Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question може ли някой да отговори на въпроса на заместник председателя? Докладчик има отговор на всичко. Европейският парламент ще поеме част от разходите в размер на 22,87%. Общият размер на разходите е 1 милион 166 хиляди. Разходите на парламента ще са малко над 260 хиляди евро, а що се отнася до оперативните разходи, нашите разходи ще възлизат на малко над 80 хиляди евро. Така се получава сума над 360 хиляди евро. Съответно, останалата част от разходите ще се разпредели върху трите институции, които се помещават в сградата. Merci. Je crois que notre direction générale est représentée à notre séance. Est-ce que... Може ли някой да а, отговори точно на въпроса на заместник председател? Благодаря, господин председател. Цифрите, които цитира вашият докладчик, разбира се, са верни. Около 22% от площа, която се използва от парламента, съответстват на около 350 000 евро. Тази площ, разбира се, ще се използва от нас. В Брюксел липсват административни сгради, така че се радвам, че около 35 до 40 служители ще могат да заемат тази площ. Благодаря ви. И така. Докладчикът предлага да не излизаме с становище относно сградата Сионс Монтлое. Добре. В такъв случай на заседанието на 31 май ще разгледаме писменото становище за проект за ремонт на сградата Истман. Благодаря ви. А сега ви предлагам да направим почивка 2 минути. За да може господин председателят той да дойде при мен. Уважаеми господин председател, моля ви, елате тук при мен. je Oui, c'est ça. José.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 Voilà, mes chers collègues, je remercie. И така, уважаеми колеги, благодаря на председателя Тойрер, че се присъедини към нас. И така, заседанието на Комисията по бюджетни въпроси е отворено всички членове на Комисията по бюджетен контрол, които искат да се присъединят към нас. Заедно с двамата докладчици, господин Тойрер и аз самия, решихме да проведем тази размяна на мнения за състоянието с предложението за регламент за финансовите правила. Знаете, че имаше вече няколко срещи, утре отново ще има тристранна среща и е много важно да знаем къде точно се намираме в процеса на преговорите, за да може двете комисии да разполагат необходимите данни, да могат да направят коментари и самите докладчици. И така, Инге, имате думата. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Благодаря, господин председател. Прави впечатление, че днес сутринта избягахте, не председателствахте. Вместо вас председателства госпожа Иванова. което ме зарадва. Постигнахме голям напредък. Има още 14 неизяснени въпроса с различна тежест и различен обхват. Има още цели членове, по които не можем да постигнем споразумение, например споделеното управление. Има и други членове, по които има по-малки различия. Можем ясно да отчетем, че парламентът постигна добър напредък, че бе установена добра работна атмосфера, но утре тонът ще се изостри. Утре ще говорим за освобождаването от отговорността. Освобождаването от отговорност е прерогатив, който е вменен на парламента съгласно договорите и трябва да помислим как тази процедура да бъде предвидена в финансовия регламент. Водим преговори, по които съветът не отстъпва от позицията си. Съгласно договорите, съветът освобождава от отговорност комисията а ние трябва да освобождаваме от отговорност другите органи и структури. Съветът се противопоставя. Утре ще започнем с три члена във връзка с освобождаването от отговорност. След това ще говорим за вътрешния аудитор на европейските институции. При определени условия ние би следвало да имаме достъп до резултатите от вътрешния одит. Съветът ни отказва такова ограничено право на достъп. Нека ви припомня, че вече е бил сезиран съдът на Европейския съд. Той е бил сезиран от физически лица, от граждани, които са си извоювали такъв достъп. И мисля, че ако един гражданин може да получи такова право, защо да не се възползва от него и парламентът? В нашето изменение сме предвидели определени ограничения. Измененията ни бяха приети дори и от Европейската комисия, но съветът, както знаем, все още има на какво да се научи, не проявява на разум. По третата точка става дума за компетенциите на Комисията по бюджет. Какво става с излишъците по бюджета към края на всяка бюджетна година? Ние ясно казваме, че те трябва да се прехвърлят към следващата година. Ще спорим по този въпрос. Следващата точка касае бюджета на Европейския фонд за развитие. По нея сме внесли две изменения. Петата тема е, би трябвало да е особено важна тук в комисията, а именно как да се процедира с бюджетите за извънредни ситуации. Не, извинете, за бюджета, който се приема, когато не можем да се споразумеем за бюджета. Искаме да се върне съветът на масата за преговори, тъй като предстои да дойдат на власт, вероятно, правителства, които са против Европейския съюз. И какво ще стане, ако те се обявят против бюджета на Европейския съюз? Това би бил най-песимистичният сценарий и мисля, че би било добре да се подготвим за една такава ситуация. Европейската комисия е на наша страна. Ще видим как ще завърши всичко това? Член 18 за наказателните плащания. Имам предвид, например, споразуменията за тютюна, вече е имало такива плащания в тази област. Искаме тези плащания да бъдат внесени в бюджета на Европейския съюз. Съветът е категорично против това. Седмият кръг от въпроси е особено спорен. Става въпрос за трансфера на средства. Имаме предложения, с които да се упрости процедурата по трансферите. Но възниква въпрос във връзка с последните две седмици от годината. Тогава комисията вече не може да извършва трансфери, тъй като нашата комисия вече не заседава. Ето защо комисията иска да им представим, предоставим, извинете, нещо като генерално пълномощно, така че през последните две седмици от годината да може да прави трансфери изцяло по свое осмотрение. Ние сме против това. Вместо това предвиждаме въвеждането на така наречен 13-ти месец, януари на съответната следваща година. Тогава ще може да се правят такива трансфери. Утре Предстои съветът да се изкаже по този въпрос, а именно дали приема този така наречен 13 месец и ако не го приема, какво предлага. Член 30 е любимият ми. В него става дума за това, кой след приключване на бюджетната процедура следва да се подпише под бюджета. Според договора се подписва председателят на Европейския парламент проведох безкрайни дискусии с представителите на съвета. Те предлагат да се промени договора си в частта, в която урежда финансовия регламент. Какво предлагат те? Предлагат просто някой да се подпише. Не се конкретизира кой. Въпросът е много сложен. Има две неща, които ми се струват смешни, но ще говорим утре за това. Член 131 за финансовите инструменти. Може ли да се приложи принципа на револвиране, т.е. могат ли да се използват повторно? Изготвихме много добри текст, добър текст. Благодаря на комисията. Комисията по бюджети и другите парламентарни комисии трябва да могат много активно да участват при обсъждането на средствата, заделени по финансовите инструменти. Има някои финансови инструменти, които са по-ефективни от други. Всяка година имаме възможност да се намесваме по отношение на финансовите инструменти, когато се обсъжда бюджетът. Много е важно да имаме такава възможност, за да постигнем максимална прозрачност по отношение на тези инструменти, за да може бюджетният орган максимално да участва в работата по тях. Мисля, че решенията, за които се договорихме до тук, са добре, добри. Член 178. Става въпрос за доверителните фондове, по които съветът иска да се наложат много големи ограничения. Така, например, съветът иска да се предвидят изрични забрани за определени действия. Мисля, че трябва много сериозно да поработим по този въпрос. Искаме комисията да може да очредява доверителни фондове не само за предоставяне на хуманитарна помощ, но и да очредява тематични доверителни фондове, например за действия за борба с измененията в климата. мисля, че трябва да се опитаме да постигнем промяна. Член 195, сградния фонд. Ако имаме възможност да нямаме, да не задлъжняваме, в областта на сградния фонд бихме реализирали много големи економии. Трябва, както каза докладчикът ни за сградния фонд, да можем да участваме в обсъжданията за сградния фонд. Така ще постигнем прозрачност – все още не е взето никакво решение по член 156 за споделеното управление. Но бих казала, че ако всеки прояви някаква гъвкавост в посока към разумни решения, ще можем да се справим. Споделеното управление е много важно. Затова е много важно и с какви правомощия за контрол разполага Европейската комисия. Важно е с какви правомощия разполага и Европейският парламент. Примерите на Испания и Гърция показват колко е важно това. Има и един член, който урежда безвъзмезната финансова помощ и ДДС. Искаме да не се облагат с ДДС покупките Това трябва да въжи само за прякото управление, но не и за споделеното управление. Надявам се, че съветът ще направи последния необходим компромис. Не мисля, че трябва да се оказва кръстосано финансиране към бюджетите на държавите членки чрез данъка добавена стойност. По последния кръг от въпроси, финансовият регламент много успешно се нуждае от делегирани актове. Ще трябва всички участващи да проявят мъдрост и разум. Опитът ми в политиката сочи, че не бива да се вземат решения за времена, когато няма проблеми. Трябва да се вземат решения, като се предвиди най-песимистичният сценарий. Но понякога участващите страни имат нужда от повече време, за да промеят някои неща. Am Morgen, wir haben am, 1. Juni dann auch noch einen Trilog. На 1 юни предстои още един триалог. Ако не успеем да се споразумеем тогава, имаме възможности на 12 юни в Страсбург. Вчера приключих с триалога за Олаф. Вече виждам не само светлина в края на тунела, виждам дори сияние. Благодаря Très bien, merci, le rapporteur. Благодаря ви, госпожо докладчик. Виждам, че съседите ми аплодират блестящото ви изложение. Отбелязах си 40-те, 14-те, извинете, въпроса, по които все още трябва да се вземе решение. Колкото разбирам, по тези 14 точки имаме обща позиция с комисията, имаме известни трудности с съвета, но това е ясно. А думата сега има госпожа Брандер. Благодаря ви, ще бъда съвсем кратка. Благодаря на госпожа Гресле за стратегията, която приложи по време на преговорите. Мисля, че трябва сред приоритетите си да поставим споделеното управление. Няколко думи и за доверителните фондове. В областта на външната политика Европейския съюз финансира от бюджета си много доверителни фондове. Не знаем как точно се разходват тези средства, няма никаква прозрачност. Тогава, в отговор на тази наша критика, комисията заяви, че ще създаде свой собствен доверителен фонд, върху който да се упражнява по-голям контрол. Сега пък държавите членки се обявяват против мисля, че трябва да вземем решение какво точно искаме. Няма смисъл да критикуваме начина по който комисията разходва средствата, защото понякога има смисъл заедно с държавите членки да се създадат фондове в различни области, колкото и да критикуваме разходването на средствата по тях. Има смисъл от такива фондове. Сега комисията иска да създаде такива доверителни фондове, но държавите членки се обявяват против. И мисля, че в такъв случай е по-добре държавите членки да решат за себе си на национално равнище какво искат. за определението на неотложност и криза. Направихме предложение да се заложи по-точно определение в финансовия регламент. Доколкото разбирам сега, това ще се урежда от, с делегирани актове. И има опасност в такъв случай да няма хармонизирани разпоредби за финансовите инструменти. Няма ли възможност да се предвидят такива по-общи изисквания, както каза и госпожа Нейнски? Благодаря ви. Господин председател, той е, искате ли да се изкажете? Amasur, zunächst mal ein herzliches Dankeschön an die Ingeborg Kressle, die als Благодаря на госпожа Грейслер, която като докладчик за Комисия по учетни въпроси е водеща по тази работа, по това досие. Бих искала да почитая казаното относно съвместното управление. Това наистина ще бъде един от ключов елемент. Не можем да допуснем бюджетни кредити, над които да няма никакъв контрол. Не можем да допуснем отпускането на подобни бюджетни кредити и то с много широка маршна грешка. И това е въпрос, който засяга пряко Комисията за бюджетен контрол. И слушахме внимателно казаното от госпожа Грейслер. И аз съжалявам, че няма как да се участие на срещата в сряда. Имам друго предвидено в графика си. Но мисля, че по този въпрос наистина парламента трябва да се обедини и един вид да обедини усилията си, защото това ни засяга пряко и трябва да сме готови да вземем единна позиция на равнището на парламента, ако няма отстъпка от страна на съвета. Председателят, много ви благодаря, господин председател. Въпросът ми е, има ли депутат не германец, който да иска да вземе думата? Пълен съм с уважение към колегите от Германия, които много ми са тези въпроси. Но все пак, питам, някой иска ли думата? Ако не, ще си позволя да направя една бележка и да един въпрос на госпожата Клачика. Отбелязах си, както вече казах, е, много внимателно 14-те теми, които все още се обсъждат. И поне две от тези теми са свързани с финансовия регламент и най-вероятно ще се обсъждат и в рамките на преговорите на следващата многогодишна финанс... бюджетна рамка. Извинете. Става въпрос за бюджетните остатъци. Както знаете, всяка година има много проблеми при гласуването на последният бюджет за корекция. В крайна сметка трябва да изпратим на 27-те министри на финансите излишък благодарение на доброто управление или по-скоро благодарение на съмнително доброто управление, което не е позволило пълно освояване на кредитите особено в момента, имаме сериозни проблеми, както знаете, с отпускането на средства за финансиране на различните политики. Едновременно с това обяснихте проблемите свързани с бюджета на Европейския фонд за развитие. Това също е много съществен проблем и трябва много да внимателно да го вземем предвид при следващото обсъждане на следващата многодишна финансова рамка. В момента комисията е някак по-малко държи бюджета за Европейски фонд за развитие да се включи в общия бюджет, сравнение с парламента. И дори комисията предлага създаването на други сателитни или паралелни бюджети, излизащи от многодишната финансова рамка. Това въпрос за големи програми, като ИТЕР, например, или глобалната сателитна мрежа. Затова е много важно да имаме редовни срещи за размяна на мнение с комисията, за да може да обсъдим всички тези теми. Това беше коментара ми, а въпросът ми, както предполагам, сте се досетили, е свързан с графика. Отбелязах си, следващата среща е утре, след което на 1 юни ще има и други тристранни срещи. В частност ще има един триалог за Олаф. Въпросът ми е, Какви са перспективите за графика с цел, разбира се, постигане на някакво споразумение? Въпросът е дали ще се стигне до край на първо четене и ще продължим с обикновената процедура или смятате, че чрез по-прагматичната, по-прагматичния подход, който ще изберем, ще успеем да постигнем споразумение в разумни срокове. Благодаря ви. Ще отговоря и на Франциска. По... Много е трудно да дефинираме понятието криза. Може би ще го направим друг път. При всички случаи не разполагаме с достатъчно надежна информация, за да знаем как точно да процедираме от тук нататък. Финансовият регламент е текст, който следва да се изпълнява. Огромен брой служители в комисията работят по него. Има много неща, които трябва да се изяснят. И тъй като обаче нещата още не са ясни, е много трудно да предприемем нещо. Що се отнася до споразумението, аз ще положа всички усилия това да стане посветихме много време, всички положихме огромни усилия. Благодаря на всички, благодаря на служителите и, и на моите, и на тези в комисията. Положихме огромни усилия. Мисля, че споразумението е нещо напълно съществимо. Аз мисля, че разпо разполагаме с достатъчна информация, но остават някои основни проблеми. Какво ще правим с измененията по многодишната финансова рамка? Мога да ги дам на Раймер и да му пожелая успех, но при всички случаи това е сериозен проблем в бюджета и това е проблем, който следва да се реши. Има впечатление, че държавните ръководители – не успяват да водят разговор със своята администрация. В моята страна, например. Госпожа Меркел, например, каза, трябва да се използва европейския бюджет за това и това. Аз казвам, аз направих предложение за това и това. Но Министерството на финансите отказва. Това се случва многократно разговарям. Минал седмица бях в Берлин и ме е, гледат малко странно. Има неща, които не разбирам. Мисля, че финансовият регламент трябва да влезе в сила до края на годината. Това е задължително тъй като трябва да избегне при всички случаи множество регламенти за различни, за специализираните фондове. Сега трябва да действаме. И ако нещата продължават толкова дълго, не съм виновна, съветът е, не е. До сега не е успял да се произнесе по член 56. Необходимо е да влезе в сила, за да ни даде основните линии. За допустимите разходи pourvu qu'on a un streamlining des règles dans tous les fonds. Необходимо е да се оптимизират разходите във всички фондове. След това трябва да се тълкуват разходите в съответствие, трябва да се тълкуват правилата в съответствие с фондовете. Сметната палата ще използва един фонд, а други институции ще прилагат други фондове. Ние поддържаме огромна бюрокрация. Ето защо е много важно регламента да влезе в сила. Можем да постигнем споразумение. Датското председателство също иска споразумение. И мисля, че всички знаят, че няма смисъл да не се постига споразумение. Има обаче неща, които не можем да приемем. искам да кажа на съвета, ако не бъде прият този регламент, проблемите в бюджета ще се запазят. Жалко е, че ние сме единствените, които искат да разрешат тези проблеми. Ето това са въпросите, по които трябва да работим. Ето и това са въпросите, върху по които трябва да обърнем внимание на държавните ръководители. При всички случаи благодаря ви за търпението. И се надявам, че можем да приключим бързо. Благодаря, Инге. Всички ти се възхищаваме е, за усилията, които полагаш е, и с е, всички ние следим този важен въпрос. Мисля, че всички ние приключихме работата за днес. Ще се видим в четвъртък след обяд. И за последно, приятелите на Мигел Порташ, е, нашият колега, който ни напусна, организират възпоменателна среща в четвъртък, 9 часа сутринта, в тази сграда залата е Худи Менухин. След това при откриването на мини парламентарната сесия председателят Шулц ще обяви минута мълчание. Но всички от тези, които желаят да участват на възпоменателната среща, са добре дошли в четвъртък. Благодаря. Приключвам заседанието.